haben heute Morgen zu Beginn eine. Добър ден! Започваме днешното заседание с гласуване. Доклада е на колегата Марко Скория и се нарича Признаване и насърчаване на трансграничните доброволчески дейности в ЕСА. Преди да започнем, искам да дам думата на Марко. Благодаря, Дорис. Искам да благодаря на секретарията за всичката работа, която свършиха колегите. Искам да благодаря на доктор Фунданини. Усилено работихме с докладчиците в Сянка, за да насърчим тази доброволческа дейност. Благодаря. Преминаваме към гласуването. Всички ли са си взели картите? Добре тогава. Изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим начало на гласуването, край на гласуването.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 Край на гласуването. 11 към 12 отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, Проверка. Край на гласуването. 12 към 9 приема се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 е оттеглено, 47. Разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение номер 1, 49 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, проверка. Край на гласуването.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 Приема се. Отиваме на 69. За. Против. Въздържали се. Ще направим проверка. 69. Начало на гласуването. Край на гласуването. 12 на 14. Отхвърля се 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 71 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 10 на 16 отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 56 за. Извинявам се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 89 на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, проверка. Край на гласуването. 14 на 13 приема се. Компромис 3 за. За. Марко, ти против компромиса ли си? Шокирах се общо заето. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на 103, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5, за, против, въздържали се, проверка. Компромис 5. Осемнайсе на 9 приема се. 104 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. Номер 2 за, против, въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 За, против, въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. 16 на 11. Отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Отново. 20 за. Против. Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Това беше малко гимнастика тази сутрин. Някои от вас не бяха загрели, но се справихме. Това е края на гласуването. Надявам се, че ще остане. И разчитаме на вашето присъствие. И така. Започваме сега с изслушването за определянето на бъдещите програми на Европейския съюз в сферата на културата и медиите. За нас е удоволствие да приветстваме в нашата комисия много ви моля, който ще напуска да напусне залата тихо. Радвам се, че успяхме да поканим някои експерти. Синия Ропе, Валерия Каруцо, господин Олаф Цимерман, също така професор Давид Хесмон, да, е тук. Той е ръководител на Института по комуникациите и професор по медиезнание в университета в Лиц. И с нас е господин Радо Михалияно, филмов режисьор, но той май още не е тук. И така, позволете ми да ви обясня как са организирани нещата. Първо ще изслушаме експертите с по 10 минути всеки и след това въпроси с 5-10 минути отговор от експертите, председателството на съвета и комисията. От името на съвета господин Ханс Кристиан Кристенсен и също така господин Владимир Суха, директор на за културата и медиите е също сред нас. Организирахме това изслушване, защото новата комисия следва да бъде обсъдена и изменена и това е малко по-различно от предварително обявеното. Това е свързано с културата и творческата промишленост, но това не означава, че програмата за медиите ще изчезне. И заглавието може би да пообсъдим творческите индустрии са, може би, проблематично понятие. Знаем, че има много малък бюджет за него и а, трябва да обсъдим как бихме могли да помогнем на промишлеността с малките средства, с които разполагаме. А също така да обмислим за регионалните мерки, които а, играят важна роля в културния ни живот и заслужават да бъдат разглеждани. И аз мисля, че това са теми, които са обект на много обсъждания в нашите съответни страни. Има определени тревоги. Днешното обсъждане ще определи основните страхове и се надяваме, че представителите на Европейската комисия ще разсеят някои от тези а, страхове. Вчера а, те искаха да ни успокоят, обаче аз им казах, че не искам да ме успокояват, а искам да имаме ясни предложения, за да не събуждат те страхове и ще направим усилия да управляваме съществуващите проблеми в комисията, да предоставим полезни съвети на комисията и на съвета, за да постигнем програмата, която бихме искали да имаме. Имаме добър опит с предишни програми. И се надявам, че нещата няма да бъдат превзети от економически интереси, които са от различно естество. Толкова са стъпителните думи. Сега бих искала да дам думата на първия експерт, на господин Карусо, за 5 до 10 минути. Той е директор на Чина Европа и те ни предоставят много ценна помощ с наградата Лукс. И също така покани за дните на Венеция. Господин Карусо, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ме поканихте. За мен е голяма чест е, и удоволствие да съм тук. Преди да започна, искам да кажа, че наистина е много трудно и много голяма отговорност да представя програмата. Аз се консултирах с много организации в Европа и без да претендирам да съм представител на всички тези организации, аз ще се опитам да обобщя най-важните предложения и най-интересните предложения, които проследихме. Преди да се впусна в темата, искам да споделя с вас някои данни, които ще видят как се разпределят средствата във, връзката, във връзка с развитието на онлайн потреблението. Имаше в началото милиони и половина интернет потребители и все повече хора използват а, таблети, смартфонове, айпади. Има около 3 милиарда мобилни апарати в обращение разпространяват се аудиовизуални произведения. 40% от времето а, из, на работа с, с мобилни а, апарати е посветено на сваляне на а, филми, смартфоните и така нататък. Също така физическата подкрепа постепенно ще изчезне и е основата ще стане ще, данните ще се съхраняват, е, независимо от това къде ще бъдат, на всякакъв е, мобилен апарат, независимо от това дали е, е компютър и ще може да се гледат филми по айфоните, по таблетите, също и по телевизията, която ще бъде свързана с интернет. И всичко това представлява потенциал за проекта Космедия и а, също така ще се разпространяват аудиовизуални произведения под най-различни форми. Един филм от 90 минути ще бъде разделен на 10 мини серии по 10 минути. Тук виждате еволюцията на интернет продажбите в 2011 година, DVD Дивидитата е, е, са били продадени онлайн в е, количества 2,6 милиарда. В 2016 година се предвижда 5 милиона да бъдат продадени по интернет и само 2 милиарда чрез физическа продажба. Тук виждате, че в 2007 година практически няма продажби онлайн, но се вижда едно експоненциално нарастване на продажбите по интернет. Какви ще бъдат възможните последствия от това развитие? Първо ще има фрагментиране на а, публиката с, с мигриране по посока на интернет, намаляване на телезрителите и вероятно намаляване на частта на независими продукции по телевизията. С Blu-ray ще има също така и а, други емисии. Е, тези числа са е, тревожни. Успеха се дължи а, в щатите на експлозията на VOD, т.е. продават се пакети филми онлайн и те могат да се закупят на една установена цена месечна и това означава, че 94% от съдържанието, което се купува в момента в Штатите и в Канада, се прави чрез тези оферти. 1,3% се продават по класическия начин. И а, 51 цента струва закупуването на филм в Штатите а 4 на 4 а, долара за DVD. И аудиовизуалното разпространение се извършва чрез Apple, Netflix, Google Play и Amazon, които а, са навсякъде в Европа. И за да се впуснем в новата програма медия, трябва да се отчете факта, че комисията и парламента са отчели това разтърсване на пазара, свързано с промяната на операторите. И това, което е важно за професионалистите и за разпространителите, е да се разбере как може да се извлече печалба от този нов начин на консумиране на аудиовизуални продукти. Сега в програмата Медия е много успешна. Всички са съгласни с това. Това е също така и лейбъл, марка на качество, тя е идентифицируема от европейските граждани. Благодарение на ясното функциониране и ясните насоки съществува и една система на плащания, която работи добре. И сега а, има и също така добър имидж на тази марка в съзнанието на европейските граждани. Предвид а, а, флуктуациите и проблемите в медиа пазара а, би трябвало да се предвиди бюджет в Европейския съюз. И аз мисля, подобно на много други организации в Европа, че е необходимо да има в шапката Creative Europe е ясно разграничение на различните програми. Програмата медия трябва ясно да може да бъде разпознавана. Обединяването на медиите и на програмата култура може да бъде добра идея да може да се спестят някои разходи, но се питаме дали опитът натрупан в тези две мрежи не, няма да доведе до а, определени ползи. Гледаме много положително на развитието на многогодишни договори, които ще са в полза както на бенефициерите, така и на агентите. И аз мисля, че трябва да продължим да подкрепяме същите сектори, както преди, може би да добавим и един а, друг сектор, а именно медийна грамотност. Сега а, сектор по сектор. Аз мисля, че в сферата на обучението, мисля, че е много важно да се откроят начините, по които може да се извлече полза от новите ам, технологии, трябва да се види какви пре, промени ще а, изисква м, транспортирането към цифровизацията, също така подкрепата на потребителите за разпространяване на телевизионни и други програми. Мисля, че ако погледнем резултатите, можем да констатираме известно неравновесие съгласие в някои страни. Може би ще бъде интересно да се проучи причината за това несъответствие и да се смекчат някои правила за избиране на бенефициери във връзка с разпространението и циркулирането е необходимо да се продължи подкрепата на видимите а, фактори, например в залите, кинозалите. Ако погледнем числата в европейските кина, 6 от 10 са европейско кино, 36% имат са, са за неевропейски фирми. За разпространението онлайн може да се запитаме дали е разумно да се финансират много платформи, като си има предвид, че размера на пазара може би няма да позволи да, те да бъдат подкрепени. Дали ще може да има, да кажем, една или две ВОД платформи в европейски мащаб с добри възможности и също така би трябвало да се гарантира а, сътрудничество с телевизиите. Искам съвсем накратко да ви опиша един пилотен а, проект, който се нарича TerraMed Plus. Това е политика, която се подкрепя от европейските институции. Тя може да обедини телевизионните оператори. Това е за Средиземноморския басейн, четири европейски телевизии, алжирска и а, мароканска държавна телевизия с 150 часа програми с субтитри на три езика английски, френски и арабски. Аз мисля, че трябва да продължим цифровизацията. Мисля, че е много важно да продължим да подкрепяме платформите за многоязично съдържание. А за финансовите инструменти, които се предлага от комисията, мисля, че би било полезно от името на комисията да се направи усилие да се дефинира по-добре това, което представляват финансовите инструменти. Ако говорим за гаранционните фондове, това е една отлична инициатива и би трябвало да се потърси а, възможност за ангажиране на повече оператори. Сега в момента програмата е насочена към така наречените исторически оператори, трябва да се отворим и към други. Сега може би Медиа Мундус, няколко думи, това е много важно. Тя да бъде интегрирана в другите, а, с другите програми. И в заключение мисля, че е много важно да се подкрепя, както многократно беше казано от парламента, от Европейския парламент, да продължаваме да подкрепяме програмите на медийна грамотност. Благодаря. Много благодаря, казва председателката. Дадохте ни много идеи, някои от тях бяха и наши идеи. Сега ще мисля, че госпожа Коста, която е нашия докладчик. Ще се възползва от вашите а, бе, идеи. Господин Олаф Цимерман, генерален директор на Германския а, културен съвет. Благодаря много. Благодаря за въведението. Ние от а, Немския културен съвет бяхме изключително зарадвани от факта, че ни поканихте. Ние обединяваме много голям брой артистични институции, културни съвети и други организации от областта на театъра, киното, компютърните игри, изкуствата и защо всякакъв вид различни изкуства. И така, мисля, че може да се каже, че що се отнася до гражданското общество в Германия, ние обхващаме много, в много голяма степен различните заинтересовани страни. По темата за Творческа Европа, програмата Creative Europe, ще говоря от гледна точка на културата – Видях, че колегите днес ще говорят по-скоро от гледна точка на медиите, медийната економика, медийния сектор, а пък аз ще дам една перспектива от културна гледна точка. Нека да няма а, недоразумения. Има все пак известно напрежение между двете страни, но аз а, съм прекарал голяма част от кариерата си в областта на културната економиката, економиката на културата. И разглеждайки програмата на днешното изслушване, можем да кажем, че има доста сериозно съсредоточаване върху економиката на културата. Това е нещо изключително важно. Така беше казано и господин Карусо и съм абсолютно съгласен с казаното от него. Все пак обаче смятаме, че програмите, които подкрепят културното развитие, не трябва да се съревчават само върху културната индустрия. Трябва да има структурни програми, специални економически програми, които да подкрепят културната индустрия. В а, проекто документа, който разгледахме, не се застъпва достатъчно културата, културните аспекти свързаното с културното развитие не е достатъчно застъпено. Не смятаме, че има достатъчно внимание обърнато на културното образование, образованието в областта на културата, а това е нещо, което трябва да се отчете на днешно време. Нашата идея е да има микс между програмите за култура и програмите за медии. Както каза и колегата преди мен, това са успешни програми, постигнали се успех до момента, трябва да бъдат продължени. И в различните области на успех в предишни години. Програмите в областта на културата целят да се разшири мобилността на авторите. Това е в сърцевината на тези програми. Има много широка публика, която се цели по този начин и смятам, че точките за контакт в областта на културата наистина върша добра работа в достигането на тази широка публика. Има действително някои може би има а, ползи в смесването на двете програми, но ние не ги виждаме. Може би единственото, което виждаме като плюс е, че по-лесно ще се управляват и насочват проектите, като има много по-силен аспект на програмите, но ще се върна на този въпрос по-късно. Честно казано, не сме сигурни към момента как а, точно ще проработи това смесване на медийните програми и програмите в областта на културата. Тук говорим, а, разбира се, за а, даването на средства, субсидирането на различни програми. Да, това е нещо, което може да разгледаме, си казахме ние, как ще проработи в различните културни области, ако разбира се, членовете на Европейския парламент смятат, че това е обосновано, подходящо, но все още имаме известно време, за да завършим нашата оценка. Струва ни се, че идеята да се укрепи а, мрежата на организираното гражданско общество в рамките на програмите за култура в Европа е подходяща, включена тази идея в програмата, но би могло да се разработи по-нататък това като идея. Необходимо е Така че гражданските общества в Европа, които понякога са доста отдалечени, да могат да работят по-близко по-близко сътрудничество. Смятаме, че на европейско ниво е необходима такава мрежа и, и то тя би могла да се развива в бъдеще със съответното финансиране и подкрепа заслужава нашето внимание. Тази област много е важна според нас. Както вече казах, бих искал да видя една сериозна подкрепа. Ако разгледаме идеите на комисията, предложени от комисията, мога да кажа, че те провокират известна критика от страна на Немския културен съвет, защото това, което прави а, комисията, всъщност е това, което ние им позволяваме да правят. Това означава, че ние позволяваме на комисията да осъществява економическа политика, но не и културна политика. Знам, че това не е лесен спор, не можем да навлезнем него с лека ръка, но все пак много интензивно действа комисията години наред в областта на а, економиката, занимават се с, с политиката в областта на авторските права, също в Германия става въпроси за ДДС. Там има производства, които се разглеждат от 7 на 19% се очаква да се вдигне а, нивото на ДДС в областта на а, културните артистични продукти, а това всъщност е културна политика, но не се описва като такава. Нарича се економическа политика, а тя трябва да бъде обсъждана като културна политика. И в а, Германия много често говорим за а, смесването, съчетаването на културната и економическа политика. Там има принципно субсидиарност и аз съм убеден, че има области, в които е необходимо да има политически дебат за културата. Струми се, че настоящото обсъждане за тези нови програми за Creative Europe, те може би ще ни предоставят възможност да проведем този дебат. Това е чудесна възможност. 37% ще бъде увеличен бюджета на тези програми. Това са много сериозни средства и ние бихме подкрепили идеята, ако изобщо тя се осъществи. Все пак обаче това са малки програми, дори и тези повишения, които са предвидени да бъдат приети. По-добре е да имаме, макар и по-малко нещо осъществено, отколкото планове за много големи а, идеи, които да останат само като планове. Струва ми се, че това зависи от държавите, които го допринасят за това, казва председателката Германия, Нидерландия. Те не са готови да дадат повече средства. Те са готови всъщност да намалят средствата, които отделят. И ние трябва да направим така, че ограниченията в техния принос не се отразяват на културните програми и се надявам, че датското председателство ще ни помогне, че така че средствата, които се ползват, да не изчезнат. Благодаря, господин Тимерман. Следващия ни оратор е господин Дейвид Хезмен, Хезмонд Халф, който е а, с една много а, дълга функция а, и позиция в университета в Лиц. Искам в началото да кажа, че целта на програмата за култура на Европа е да включи в една рамка културата и творчеството и може да има известни предимства от това включване в една рамка. И двата сектора произвеждат творческо съдържание, освен това те се конкурират за една и съща част от свободното време на гражданите и техните разходи. Критиците на предложената програма обаче са прави, когато се притесняват за статута на сектора с идеална цел в рамките на една такава рамка, особено когато става въпрос за потенциалните разминавания между възможностите за така наречения сектор на културата от една страна и така наречения креативен сектор от друга. И когато се появяват подробностите по отношение на бъдещата програма за култура и медии, трябва да се отдели специално внимание на тези притеснения. Аз ще обясня по-късно защо. В момента се отделя голямо внимание на идеята за така наречените творчески индустрии. Трябва обаче да се разбере социалния и економически контекст за тези индустрии. Аз предпочитам да говоря за индустрия на културата. Като резултат от увеличаването на свободното време, виждаме, че има огромен растеж на културната индустрия и нейното разпространение в целия свят. Значи културата е, и индустрията свързана с нея се разраства, но сектора става свидетел на високи нива на концентрация и интеграция. Естествено, това въжи за всички сектори, но е, сектора на културата е със своя специфика и е свързан с високи рискове, а те идват от непредсказуемия характер на търсенето на стоки с културен характер. Както Уилям Голдън, носител на Оскар, коментира, никой не знае какво ще се случи тази е, концентрация, динамика на концентрацията има пространствен аспект. Принципно всеки човек на всяко едно място може да твори музика или да напише някаква история, така че трябва да има децентрализация. Принципно. Но в действителност има значителна концентрация в определени центрове. Холивуд за филмите, Нью Йорк и Лондон за музиката и така нататък. Съответно, има развитие в а, тази политика, с което Европейския съюз трябва да се занимае. В исторически план от Втората световна война насам националните правителства стимулират и субсидират културата, за да запазят културната идентичност и за да гарантират добруването на гражданите. През 80-те години на миналия век виждането за така наречената възвишена култура по някакъв начин беше подкопано, появиха се нови видове продукти, освен това се появиха популистски съмнителни атаки върху стойността на, на културата, антиелитистски виждания – някой казва, че въобще е, високата култура трябва да изчезне. В е, светлината на зараждането на неолиберализма и постмодернизма трябва да защитим културата, е, и това трябва да стане възоснова на економическото въздействие на културната продукция, а не само на нейното въздействие върху добруването на хората. Може да се направи връзка дори с тероризма, ако искате. До каква степен са точни и прецизни тези виждания относно прякото въздействие на креативната индустрия и изкуствата. Има много спорове относно различните показатели и начини за измерване. Три коментара. На първо място, макар че се оспорва скоростта на растежа, Креативните индустрии се разрастват стабилно и постоянно от 80-те години насам. И тази тенденция ще продължи и за бъдеще. На второ място, Европа има нужда от някакъв вид интегрирана политика за креативната индустрия, като не трябва да се свеждат нещата само до европейската идентичност, но и да се решат проблемите в този сектор. Европа има конкурентно предимство в много области спрямо останалия свят, защото Европа има е, високо развито образование, има бухемска традиционна креативност, е, има много голямо културно наследство – така че вместо да се говори само за създаване на работни места и растеж от 2020 година, може да се обърне малко повече внимание на културата и индустрията свързана с нея. Така или иначе обаче, не може да се обославят субсидиите за културата само във връзка с економическия растеж – Така ще се загърби онова, което Аристотел определя като разцвет на човешката личност и душа. Може да се твърди, че има две основни неща в обществото, две бариери пред разцвета на човешката душа. На първо място неравенството от гледна точка на търсенето. Има фундаментални проблеми, когато става въпрос за достъпа на публиката до е, културни феномени и изключването от е, такива културни феномени. В продължение на много години финансирането се осигуряваше с цел да се разшири публиката. Имаше естествено и определен успех тук, когато има достатъчно добро образование, се включват всички групи от обществото в развитието му, но пазара не решава проблема с достъпа. Има много проблеми, свързани с, с самия пазар и аз ще се върна по-късно към тях. Трудно ми е да видя как предложенията за креативна Европа ще решат проблемите с достъпа до пазара на културни услуги и ценности. Втората бариера пред разцвета на човешката душа е неравенството, когато става въпрос за предлагането. Тук имаме пазарна и пространствена концентрация. Дори и средствата да са насочени към по-малките предприятия, на лице опасността лобирането от страна на големия бизнес да доведе до там, че бюджета за култура на Европейския съюз, голямата си част да отива към големите компании. и в крайна сметка креативната индустрия може да стигне до там, че в началото да се сблъска с малко по-незначителен проблем, който обаче да се разрасне значително за напред. Специалните офиси за медия и култура могат да се намесят тук, така наречените Media and Culture Desks, и да помогнат по някакъв начин. Трябва обаче да се отдели достатъчно време на проблема за сблъсъка между креативните индустрии. Освен това трябва да се осъзнае тяхната динамика – Освен това, трябва да се осъзнае необходимостта от насърчаване на сектора с идеална цел. В заключение, ако трябва да се върна към проблемите на пазарите в сектора на културата и медиите, аз не съм против пазарите като цяло. Пазар е ефикасно средство за генериране на блага за добруването на, на народа. Пазарите могат да са ефективни, но се провалят, когато става въпрос за култура и е, съзидателна дейност. Те не могат достатъчно добре да разпределят културните блага сред членовете на обществото. Дори и да става въпрос за Битълс или за Мано Чао, например. Какви са проблемите? Има несъвършена информация сред потребителите, тенденция културните блага да действат като обществени блага и висок процент на фиксираните към маргиналните разходи. Всичко това в комбинация с признатото вече влияние на културата върху добруването и развитието на обществото показва, че е, Европа трябва да се намеси реално в своята политика. В заключение, на първо място, креативната индустрия може да се разраства постоянно, както вече ви казах, но дали работните места, които се създават в този сектор с висок риск са устойчиви. Едно проучване показва, че качеството на живота на онези, които се занимават с създаване на културно съдържание, вижда се, че, че, че това ниво на, на живота не е толкова високо. Особено когато става въпрос, например, за независимите телевизии във Великобритания. Европейския съюз трябва да инвестира така, че не само да се увеличават работните места в креативния сектор, но и да са с добро качество. На второ място, когато става въпрос за толкова сложния технически въпрос за гаранциите за кредити, как да има тук ефективност? Трудно може да се направи оценка за така наречения ефект на ловста тук. Или леварич. С развитието на следващия етап на културната политика на Европейския съюз, ще трябва по някакъв начин да се отклонят обществени субсидии от сектора на банките и на финансите. В заключение, Включването на медиите и културата в една обща рамка, включването на търговския и нетърговския сектор в тази рамка може и да е нещо добро, но трябва да се защити сектора с идеална цел от вихрите на пазара и по някакъв начин да се овласти, както и да му се спести това голямо, този голям натиск от страна на търговския сектор. Благодаря много, господин професор. Вашата лекция беше много информативна, но това, което казахте накрая, събужда някои въпроси. Комисията обича да работи в по-голям мащаб, за да не харча твърде, ем, за да не изразходват средства на малки части, те предпочитат да дадат една голяма сума, отколкото много малки суми. Това е един от проблемите на културата и образованието много е по-сложно по този начин. А сега преминаваме към последното а, изложение. Господин Радо Михайляно, имате думата. Господин Михайляно е режисьор. Добро утро! Е, искам да ви благодаря. Аз съм режисьор, сценарист и продуцент и тук а, разчитаме на вас да може наистина да а, засилим процесите, макар че периода е малко песимистичен. Искам да говоря малко по-малко технична, технично изложение. Искам да покажа една друга гледна точка. Искам да започна някой, с няколко числа, които ми се струват важни. Ще завърша всички знаете, че целият свят и Европа преминават през трудни времена на економическа криза и ще бъде много трудно да се иска увеличение на бюджета тогава, когато всички се опитват да правят економии. Искам да спомена едни числа, бюджета на културата е 0,02% от световния бюджет. А, европейската култура представлява 4,7% от БВП на Европа. и 8,5 8,5 е, милиона хора се занимават с, с такава тема. И аз бих искала да си задам още един въпрос. Е, какви са предизвикателствата за нас, гражданите на Европа, и ние, които сме творци, артисти, политици, как можем да работим за постигането на тези цели? Струва ми се, че това е един много а, интересен въпрос, но също време, но много труден. Нашата роля е да разпространяваме култура, да издигнем гражданите, да могат те да реши, дешифрират а, проблемите и да се намерят сложни решения на сложните проблеми. Тези въпроси са много важни за мен, защото именно през културата, през знанието, през интелигентността можем да намерим решение за всичко останало. И през културата създаваме социални връзки, в един фрагментиран а, свят. Вчера попитах баща ми, който е на 91 години, който е живял в родин, е в Румъния, преживял е, е фашизма, войните, ерата на Чаушеско и от 20 години живее във Франция. И аз му зададох въпрос. Света на твоята младост по-агресивен ли беше от днешния свят? И света от твоята младост беше ли по-интелигентен от днешния свят? Той ми отговори а, нещо, което ме изненада. А, каза, че а, света на неговата а, а, младост е бил много по-агресивен с войни, с социални напрежения, а за интелигентността той ми каза, Очевидно, че днешния свят е многократно по-интелигентен в техническо и научно отношение, но е много по-малко интелигентен, за съжаление, в духовно и а, духовно измерение. Ние говорим, разбира се, за светско, а, светска духовност, лаическа м, духовност, това, което аз наричам лаическата духовност. И именно това трябва да се повиши, като се води диалог с безкрайното нещо извън нас, извън нашето тяло и нашето пространство. Дали това е една от причините за тези две противопоставящи се сили. От една страна материализма, от другата страна е, религиозния фундаментализъм. Дали тези две сили се сблъскват е, и човека, който е между тях, който е буфера на. а, тези явления. Следователно трябва да се отчете и качеството на а, мисълта. Аз мисля, че за да може да излезем от кризата и да помогнем в сложността на та, нашата епоха. Трябва да се увеличи бюджета за културата. Това е в полза и на сегашното поколение, и на бъдещото поколение. И в конкуренцията между Европа и Съединените щати от една страна и Азия от друга страна, мисля, че култура културата е онова, което ще даде възможност да се пост настигне едно а, настигане на технологичния прогрес. А, в а, сферата на културата има много равнища и а, те ще допринесат за повишаването на богатството на Европа. И сега можем да се върнем и да стъпим отново на земята във връзка с предложението на комисията. И както казаха колеги, колегите. Ние подкрепяме силно предложението. Година и половина сме в контакти с комисията и господин Баросо. Мисля, че тези програми трябва да бъдат независими като мисии, като бюджет. И не само това, а програмата медиа да бъде ам, осигурена с бюджет за разпространение на произведенията. Казвам това не от егоизъм. Искам просто да кажа, че за съжаление аз много обичам театъра и четенето, но това а, но, но, но а, вектора на киното стана най-големия вектор в Европа и то не бива да се пренебрегва. Ако се смесят бюджетите, ако се слеят институциите, ние сме е, в ерата на цифровата епоха, на цифровата революция и а, е, започваме да я овладяваме, но тя е толкова специфична, че трябва да влезем в диалог с хората, които не разбират. Е, трябва ние да разберем какво се случва. В противен случай това ще бъде ужасна грешка. И голямата идея е наистина да се запази всичко, което е успешно от 2007 година насам, независимостта на бюджета, и ще си позволя също така да завърша с цитат от Викторио Го от речта му пред а, в 1000 848 година. Аз ще гласувам за намаленията в бюджета с изключенията, кои, с изключение на тези намаления, които засягат обществения живот. Намаляванията на бюджета в сферата на науката и културата с, с двойно отрицателен ефект. Какво мислите, господа? а, всички, а, е, а ако има човек, който а, е, дава 5 франка за култура а, а, дава 6 стотинки за своята интелигентност. Призовавам към вашата, призовавам вашата съвест. Каква е голямата заплаха на днешното общество? Невежеството и повече отколкото мизерията. Невежеството, което ни залива именно а, тези доктрини обслужват невежеството и в такъв момент сме изправени под такова, а, пред такава опасност, ако не продължим да се борим срещу онези, да се борим и да унищожим невежеството. Благодаря. Много благодаря, казва председателката. Ще си спомним думите на Виктор Юго и ще ги цитираме на финансовите министри, на канцлерите, на ръководителите, както и да се наричат те. И сега мисля, че става съвсем ясно защо сме ви направили е, почетен председател на програмата Лукс. Мисля, че засегнахме повечето теми. Може би има редица подробности, с които ще се занимаем, когато започнем дебата с колегите. Искам да помоля колегите да не повтарят всичко, което беше казано. Госпожа Силвия Коста от Италия има думата. Три. Благодаря, госпожо председател. Бих искала и аз да приветствам най-горещо нашите експерти. Те са повече от експерти. Те са изключително образовани и опитни хора, които знаят, познават изключително изключително добре познават своя сектор. Много се трогнах от чутото от господин Михай Лено, тя говори за едно основно предизвикателство, а именно предизвикателството за създаване на нови хоризонти за човечеството. И тук говоря за човечеството като цяло и религиозното и нерелигиозното такова. Много ви благодаря за вашите коментари. Искрено се надявам, че те ще бъдат включени и отразени в а, по същество в програмата. Нека започна с нещо положително. Чухме от ораторите, че има известен оптимизъм в техните гледища, макар да сме изправени пред редица предизвикателства. В момента виждаме, че сме в етап на трансформация. Тя се осъществява докато хората творят, докато се е, случва всичко останало. Не мога да отръка, че комисията е направила усилие. Тя се е опитала да включи ставащото в индустрията, в медийния и културен сектор. Опитала се да изтълкува и реагира на тези изменения. Приемам го като положителен знак и отказа, по отношение на казаното от вас. И тук възникват няколко въпроса, които трябва да бъдат пояснени. Ние искаме бюджетът да бъде 1,7%, а не 0,0 нещо си. Отчуто до момента мога да кажа, че приемаме сериозно риска да не бъдат финансирани съществуващите програми. Ето защо е необходимо допълнително финансиране, както и в областите в областта на образованието и изследванията. Това е една а, много силно подкрепена от парламента теза, макар да върви срещу всички тенденции за ограничаване и намаляване на бюджетите. Много беше важно чутото от господин Цимерман и неговата оценка за структурата на програмата – От а, моя лична гледна точка, като че ли отпадането на думата култура от заглавието може да бъде обосновано с оглед на по-ясното послание, но коментарите направени за структурата бяха важни по отношение на това, че целите не са само във връзка с културния диалог и развитие на културата. Трябва да има функционален подход към културата. Вие споменахте идеята за а, засилване на дейностите, за наследството, културното наследство на Европа, което е, което е изключително важно за идентичността на Европа. Друг момент, който вие повдигнахте и който аз ще инкорпорирам, е идеята за глобалното и локалното и съчетаването им. Това също се видя и в Зелената книга. Важно е да има местен подход, но да се отчитат предизвикателствата на развитието. включването на гражданското общество. И така, вашето изказване беше изключително важно, защото сега имаме ясна представа за това, което трябва да правим в областта на цифровизирането на киното, хармонизирането на данък добавена стойност и изобщо включването на всички тези обхватни проблеми тук можем да отчетем напредък. Друг момент, който вие засегнахте, беше разделянето или съответно съчетаването на двете програми. Това е изключително важно. Разбирам защо и вие го отчитате като важно, но по-рано обсъждахме тук с колегите, че ако трябва да се намалят двете програми, да се отделят няма да имат структурите, с които ще разполагат, ако са заедно и така, ми се струва, ще има много повече рискове за тях, отколкото ползи. Това е което а, аз считам като докладчик в парламента, макар да е необходима и по-голяма яснота, яснота в областта. И накрая нещо споменато от господин Карузо и е, професора от Лиц. Има сценарий, в който виждаме едно много сериозно ускоряване на мрежите а, и съответно много по-бързо потребление. И ако разгледаме тук дадената статистика, Европа трябва да се подаде на това движение. Няма как да скочим в неизвестното. Това е важно и за независимата подкрепа. В момента обществените Е, имаме обществени телевизии, също и е, частни мрежи, които създават голяма част от съдържанието. Смятате ли, че с това ускоряване на мрежите а, ние бихме могли да имаме някаква допълнителна роля, тъй като виждаме, хората използват интернет много повече, за съжаление и по отношение на пиратството в областта на киното. Дали бихме могли да използваме това в областта на нашите аудиовизуални продукти и услуги. Може би някаква система, в която има инвестиции, квоти и определено финансиране, което да бъде разпределено за операторите на мрежи. Това са типа теми, с които трябва да се занимаем. Виждаме как намаляват а, разходите за реклами, трябва да намерим друг начин да подкрепим операторите на мрежи. Председателката, колеги, които не сте докладчици, нека да не са толкова дълги вашите изказвания, а по-скоро да зададете въпроси на нашите експерти. Те са тук с нас днес, затова възползвайте се. Господин Звер от Словения има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми предоставихте думата. Аз трябва скоро да тръгна към летището, за това ще бъда действително кратък. Европейски програми има, които са доста разходоемки. Как можем да способстваме за по-малките културни проекти. А, смятам, че тази положителна дискриминация в полза на малките културни проекти би а, била много полезна. Трябва да подкрепим а, тези културни проекти с финансовия инструмент. Така ще позволим на малките и средни предприятия малките инициативи да се възползват от това финансиране. Един европейски фонд би предоставил средства, които ще са като гарант за осъществяването на програмите. Също така трябва много внимателно да подберем банките, които ще участват да има гаранционен фонд, за да може малките инициативи и проекти да имат възможност да участват и след това да се развият техните проекти. Благодаря ви. Трябва да тръгвам, дано да мога да чуя отговора. Има думата следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Първо благодарности към Дорис и комисията за това, че позволиха на експертите да представят своите гледища. Наистина това са много а, известни, утвърдени експерти. Специални а, благодарности за господин Михайляно, който е наистина изключителен режисьор. Действително трябва да подкрепим и цифровите индустрии, всъщност прехода на нашите сектори към цифровизация. Трябва да призная, че съм доста а, разочарован от този преход и се опасявам, че това ще продължи и в бъдеще. Чудесно да работим за конкуренцията и така нататък, и конкурентоспособността на Европа, но не виждам достатъчно застъпен стойността на културата и особено начина на изразяване на политическото съзнание и изобщо самосъзнанието и съм много съгласен с казаното господин Михайляно за разпространяващия се популизъм. Всичко друго е второстепенно. Не става въпрос само за модел. Също тук за нищо подобно не става въпрос за нищо свързано с европейската култура, европейското а, общество и това да принадлежим към тази европейска култура. Искам да се спра на няколко момента. На първо място економическото измерение на програмите. Това сме видяли и в а, миналото, но а, не трябва да ограничаваме културните им аспекти, а именно да не се концентрираме върху тези програми, които ще доведат до повече економическа стоеност, повече средства. Регламентът не е достатъчно ясен и не дава гаранции за това как ще се осъществи програмата. И трябва да най-отчетливо да предупредим комисията, че няма как така да проработят нещата. Финансовите инструменти трябва да са транссекторни. Къде е европейската добавена стойност? На каква основа ще има гаранционни фондове? Кой ще има властта да ги организира? Кой ще може да кандидатства, кой ще е допустим. На следващо място, медията и културата не трябва да са отделно, но съчетаването им може да доведе до злопотреба. Има и други моменти, които а, провокират моята загриженост, но а, няма време, за това с удоволствие ще работя повече и ще продължа да комуникирам с всички колеги, които са ангажирани с темата. А, каза бюджетната комисия, че всъщност се увеличава бюджета, но всъщност не е така. Според мен не е така, затова бих се обърка, обърнала към комисията с моба да се а, изясни политиката в областта на културата, която те осъществяват, защото, честно казано, от този а, документ а, не ми става ясно. Нито пък от моите експерти някой успя да ми обясни. А, и накрая, госпожо председател, не съм наясно какви са точно трудностите с тази програма, но трябва да кажа и моля, предайте на комисаря, че според мен би трябвало да присъства на това изслушване. Тук не сме дошли, за да слушаме някои а, негови подчинени. Искаме да чуем комисара, който отговаря за тази програма. Не трябва да има допълнително замъгляване и смесване на идеите с, с това обединяване на медията и културата. Аз а, не съм роден вчера. А, знам за какво става въпрос. Тук има вътрешна борба в комисията и трябва да се обърнем към комисията да въведе малко ред в а, тези а, все пак обществени средства. Тук става въпрос за средства за гражданите, а не за някакви вътрешни борби голяма степен казаното тук не подлежи на но за законодателството. Всъщност се оказва, че всеки може да си прави каквото иска в една замъглена среда и мисля, че наистина не е подходящо да се действа по този начин. Благодаря, господин Кавада. Някои много сериозни думи, заявки а, чухме, съвсем реалистично подходих, казва господин Кавада. Да, разбира се, оценявам казаното от вас, отговаря председателката. Всъщност, истината е, че не знаем колко от някаква сума, която не знаем колко е, ще бъде разпределено към какво. За нас е важно да има ясен бюджет колко отива за дадена тема, или поне в проценти, или дялове. Не познахме, не поканихме госпожа Василио, а, тъй като а, това е експертно изслушване. Имаме съответните колеги от комисията. Сигурна съм, че госпожа Василио не е подготвила програмата. Не това е нейната а, работа. Тя, разбира се, ще поема отговорност, но в а, обсъждането на тази програма, което ще продължи и през есента, ще имаме възможност да обсъдим с госпожа Василио, но днес имаме а, гости от комисията, които всички са с а, химикал в ръката, така че отбелязват казаното, съм сигурна. Следващия оратор, госпожа Трюпел. Благодаря, Дорис. Комисията твърди, че новата програма Съзидател на Европа ще насърчава развитието на културата, ще засили конкурентоспособността на Европа като част от програмата ЕС до 2020 година. Това така ли е? Чухме сериозни критики и критиките се отправят не защото хората са глупави или необразовани, а просто е, има голяма неяснота в текстовете. Всеки от експертите заяви, че е, тези условия, разделението спрямо пазари и изличане на печалба, е, действия с не печеливш е, характер. Е, всичко това има значение. Ние искаме тази програма да бъде е, по-стабилна и бюджета трябва да е по-стабилен, но той не трябва да нарушава развитието на културата. Искам да ви припомня Конвенцията на ЮНЕСКО относно културното многообразие. Културата има и пазарен компонент, но тя е нещо много повече от стока, която се разменя или продава. Става въпрос за обмен на позиции, за е, срещи на култури. Така че аз не разбирам тази концепция за изграждане на публика. В културните програми не трябва да се говори само за изграждане на, на публика. Ако приемем условието, според което може да има насърчаваме и на по-малки проекти. Госпожа Василио, между другото, казва, че тя иска да получи повече средства, да бъде по-агресивна. Ние я подкрепяме. Нетните платци в съвета обаче искат да има 10% намаления по програмите. и е, съответно програмата за култура вероятно няма да се увеличи като е, финансово измерение. Ако има намаление, например 10%, какви ще са намаленията по културните програми и как те ще засегнат творческата индустрия? Какво да очакваме, ако има намаление на средствата. Не искаме програмата за култура да бъде засегната отрицателно. Имаме нужда от ясен политически отговор, защото къде да направим иначе нашата оценка. Благодаря. Това бяха всички позиции. Господин Скория. Благодаря, госпожо председател. Аз а, си заминавам към къщи културно обогатен и щастлив. Благодарение на четиримата експерти. Чухме дълбокомислени изказвания. Имам един много кратък въпрос, макар че колегите вече намекнаха за нещо подобно. Аз мисля, че културната програма в измерението си медии трябва да отдели внимание на включването на организациите с идеална цел. Нашата цел не е да имаме само търговски успех – който да изключи всички останали страни. Бих искал, ако може експертите да ни кажат как може да се постигне това включване на тези организации с идеална цел. И освен това, какви рискове има този сектор да не бъде достатъчно добре защитен? Други колеги, госпожа Кам Еберт от Германия, не искам да повтарям казаното от колегите, аз ги подкрепям. И искам да подкрепя и последния въпрос, който чухме. Един конкретен въпрос обаче. Какво ще кажете за националните агенции? Има критики в тази връзка. Казва се, че ако точките за контакт в областта на медиите и културата се слеят, ще има отрицателно развитие. Аз не виждам да има някакъв положителен ефект от едно такова сливане. Няма синергия тук. Това са различни въпроси. Искам да разбера какво смятате вие. Разумно ли е да се сливат тези два аспекта? И ако те се слеят, какво трябва да направим, за да действат тези подсектори така, както искаме и е, така, че да не отпаднат малки проекти? Председателката. няма да променя програмата, ще чуем представителите на другите две институции и след това в заключение ще дам думата на експертите. Приемате ли? Добре. Господин Кристенсен, представител на датското председателство. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на датски, тъй като имам възможност. Искам да благодаря на експертите за многото интересни изказвания и за въпросите, които се повдигат. Нямам отговори на големите въпроси сега, но в голяма степен става въпрос за въпроси за притеснения, които се повдигат и в дискусиите в рамките на съвета. Сега не съм подготвен да задавам въпроси на експертите, но част от въпросите, които бяха зададени от депутатите във връзка с презентациите, бяха много интересни и аз искам да чуя отговорите и ако може да се изкажа след като се изкажат експертите. Благодаря. Господин Суха от комисията. Uh, Благодаря, госпожо Пак. Нека първо да попитам, искате ли аз да се изкажа в края или това ще бъде единственото изказване от името на комисията? Сега е времето да се отговори на въпросите на експертите и на депутатите. Мисля, че е по-добре да се отговори на експертите. Експертите са само тук, само днес. Тук ние се срещаме често. Благодаря. Нека в началото да защитя комисар Василио. Тя не беше поканена, не можа да дойде. Определено щеше да дойде. Е, щеше да е, дойде. Определено, повтарям, тя представи програмата още през ноември миналата година и мисля, че от нейно ме мога да кажа, че тя се явява всеки път, когато членовете на парламента поискат това. Така че това трябва да се поясни. Още нещо. Програмата Творческа Европа не е програма за творческата индустрия. И това е едно недоразумение, което възниква. Комисията не предлага програма за творческата индустрия. Говорим за съзидателност. И когато говорим за съзидателност, говорим за онова, което възниква от, като понятие още от времето на Аристотел таланта – този диамант. И това е послание от наша страна към парламента, към съвета, към всички граждани. А именно, че комисията разбира колко е важен таланта на Европа, съзидателността. Комисията смята, че творчеството от наша гледна точка е свързано с културата, с образованието, с Хоризонт 2020 от гледна точка на научната дейност. Това са все изходи от кризата и аз се гордея с решението на комисията да предложи тази модерна програма, една пионерска програма и увеличаване на бюджета. културата и хората на изкуството смекчават душата и увеличават интелектуалния потенциал. И от това точно имаме нужда. Тази програма цели да откликне на предизвикателствата на европейската криза. Да откликне на нуждите, които се описват в стратегията ЕС 2020. Това е квинтесенцията на програмата. Не трябва да отхвърляме економиката. Радо спомена тези ценности. И е важно следното послание. Културата защитава ценностите, но тя защитава и растежа, устойчивостта, интеграцията на нашите общества. Това е политическо послание и това послание трябва да се отправи чрез а, един портал, една програма. Не може да имаме много нива на дейност. Господин Карузо говори за смартфони, за таблети, за компютри и така нататък, но това не е всичко. Има културно наследство, има музика, филми. Ето защо включваме всички елементи на програмата на едно място, защото предизвикателствата са еднакви. Цифровото предизвикателство, например, ясно се идентифицира от комисията в оценката на въздействие. Още нещо, включено в договора за Европейския съюз, междукултурния диалог, многообразието на културите. Целта на тази програма е да насърчава многообразието. Как да кажем, че тази програма насърчава економическото развитие, економиката, економически аспект, ако е, се вижда, че има баланс между нещата. Това не е единствения документ а, с политическа насоченост, а, с а, насоченост към политиката на култура от страна на комисията. Има други документи, прияти от държавите членки. Знаете за така наречения дневен ред 2007. Той беше прият дори от германските провинции. Платформите на гражданското общество приемат този документ, държавите членки чрез открития метод на координация. Всичко от 2007 година насам като инициатива води към този нов инструмент. Но така или е, че този инструмент е, Творческа Европа е само част от е, инструментариума. Имаме обаче и много други елементи е, авторското право, например, социалното развитие, образованието. Във всички тези области трябва да зачитаме субсидиарността. Не можем да приемем програма само за културата и образованието, например. Има други такива програми. Не можем да предложим програма за гражданите, защото има така наречената програма за гражданство. Всички тези програми се допълват. Аз съм съгласен, че културата и образованието трябва да са приоритет, казва господин Цимерман. Само, че сега има програма за обучение през целия живот, ще има и бъдеща програма за образованието. Сега има нова програма, насочена към медиите, към публиката. Нейната цел също е да отвори очите на публиката, да разберат хората какви са културните ценности. По отношение на организациите с идеална цел и с неидеална цел, с стопанска цел. Нека да говорим с конкретни цифри. Малките организации. В момента нашата програма подкрепя 55% от организациите, които имат по-малко от 11 заети. Как можем да говорим за големи проекти тогава? Къде подкрепяме ние големите проекти? Това е програмата, която искаме да има. И средното ниво на субсидии, е, което отпускаме, е няколко десетки хиляди евро. Така че ние осъзнаваме, че Европа е създадена от малки, даже микроорганизации. Това въжи и за финансовия инструмент. Ако погледнете финансовия инструмент, ще видите, че той е отворен само за микро, малки и средни предприятия. Големите предприятия няма да имат достъп до него. Всичко това е изключително важно и трябва да се разбере. Ще ви дам един пример – Защо имаме нужда от гъвкав инструмент? През 2010, 2008 по-скоро е, си спомняте колко трудно беше за някои малки страни, например Балтийските страни, да поддържат своите организации в сферата на културата. Даже някои културни институции изчезваха тогава. Затова се обърнах към колегите от комисията. Нека да видим какво ни дава договора като възможност, какво ни дават правните основания. Какъв беше резултата? Не можахме да направим нищо, защото правните основания не бяха достатъчно гъвкави да създадат мерки да подкрепим тези организации с целенасочени действия. Преди няколко години нямаше Facebook, YouTube и другите социални медии. Сега създаваме проект, който да надхвърли дори рамката 2020 година. Ако програмата работи до 2020, то тя трябва да продължи и още няколко години, даже защо не още 11-20, е, всъщност още няколко години, а за и така да се обхванат още 12-13 е, години спрямо днешния ден. Иска се и гъвкавост. Имаме много малък е, бюджет. Той е почти нищожен в сравнение с общия бюджет на Европа. Този бюджет искаме да го използваме като игла за акупунктура, за да се насочи поне този малък бюджет там, където трябва. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Не знам дали получихме отговор на тези въпроси, обаче няма да се впускаме повече в това. Може би може да чуем отново експертите и ще започна с господин Цимерман. Госпожо председател, някои въпроси и идеи бяха направени. Аз ще се опитам да откроя онези, които според мен бяха важни. Всички експерти изразиха тревога, че ако се слеят тези две програми и двете програми ще бъдат отрицателно засегнати, а не само една от тях ще загуби и двете ще бъдат губещи. Госпожо Пак, вие също говорихте за минимума, от който се нуждае в момента. Трябва да имаме ясни бюджетни а, параметри за тези неща. Необходимо ни е да имаме повече ресурси по тези програми. Това е съвсем ясно. Аз се тревожа, че за това какво ще се случи в тези сфери, в които в момента няма яснота. Мисля, че това може да създаде проблеми, ако имаме по-малко налични ресурси, отколкото искаме, защото ако ще се въведе този инструмент, това ще бъде практически един нов програмен елемент и не е ясно откъде ще дойдат ресурсите, дали ще дойдат от е, старите програми за медиите и за културата, аз мисля, че това би било много трудно и е, необходим ни е яснота как ще можем да работим с този компонент на проекта. Коментира се е, коментираха се и различните структури. Мисля, че е много важно да се обсъдят и тези въпроси. А, Пунктовете за културни контакти са нещо много повече, отколкото място, където хората подават предложения за проектите си. Те са много успешни. Те са помагали на творци да работят съвместно тогава, когато те нямат някакъв партньор. И тези пунктове за културни контакти са много полезни. Те работят активно за постигане на междукултурен диалог, предприемат практически стъпки и когато при тях отиват творци, които не са запознати с пазара, те им казват как да оформят предложенията си. И аз се питам дали въпросите на медиите и на културните контакти ще бъдат е, решени едновременно. Опасявам се, че тук е, вървим в грешна посока и това бяха коментарите на повечето от евродепутатите. Ако имаме по-ясно предложение, ако нещата са изложени с повече подробности, не бихме имали тези опасения. Господин Цуфър каза няколко неща по този въпрос и аз мисля, че трябва да предприемем различни подходи. Творческата економика – е по, нещо по-различно от промоция и субсидиране на култура. Необходимо е да има и елемент на печалба. Това не означава, че всички в творческата економика имат печалби, извличат печалби, но това е известен подход, който е положителен. аз се надявам, че тази творческа економика ще се развива повече. Но това е нещо по-различно от творческите организации с нестопанска цел. Това означава, че ние трябва да имаме тази сфера на финансиране и подкрепа и за не а, стопански, творчески организации, защото те не са с економическа ориентация. И именно а, това ме тревожи, защото ние трябва да се съсредоточим повече върху творческата економика, не толкова върху културата. А, Загрижен съм от това, което каза господин Суха за културното образование. Това, което имаме в момента, не дава възможност за културно образование. Именно за това ни е необходимо нещо в тази сфера, за да може културното образование да стане факт. По време на обсъждането видяхме, че сме в достатъчно ранен етап на процеса, за да можем да насочим нещата в правилната посока. Това е много важно, когато бюджетите са ограничени, да стане ясно за какво точно е предвидена дадена програма. Тогава, когато една програма има ясна концепция, когато тя е предвидена да насърчи сферата на културата и на медиите по разумен начин, това нещо, за което можем да отидем и да почукаме на вратите на министерствата и аз ще направя точно това в Германия. И ще кажа, тази програма трябва да получи необходимите ресурси. Господин Михайляно, как се произнася вашето име, пита председателката. Искам да се върна на два аспекта. Първия път беше казан на няколко пъти. Аз съм много щастлив днес да видя, че ние принадлежим към едно семейство. Аз не мога да кажа е, и изключително съм щастлив, че ние говорим почти един и същи език. Е, е, трябва също така да се запазят бюджетните потоци по много причини. От една страна, на място ние а, творците, режисьори, продуценти, разпространители, ние имам, създаваме една културна динамика, бюджетите са много точно определени, ние винаги сме в човешките отношения. Не бива да се забравят институциите, но има а, а, много голяма, много е важно да се разпознават хората, да се идентифицират, да разбират езика, който говорят, да, да се знае дали е, има бюджет, дали той може да бъде даден. Това създава една трудност за творците. Един много важен въпрос, който беше зададен създаден? Как да не зависим от пазаря? И това е а, е, извечния въпрос. Какво е търговското изкуство и какво е чистото изкуство? Във Франция, за щастие, успяхме да постигнем а, а, баланс. А, и казваме всички, които държат на културата, това са два, а, двама а, а, две действащи лица. Едните създават плодовете, другите ги събират. Необходимо е да има фронт за подкрепа. Това означава, че, например, за един билет за кино 18%, независимо от това за какъв а, а, филм става въпрос, 18% отиват за създаването на национални филми. Следователно, а, една група. ние много се радваме, че някои от филмите са толкова комерциални, защото те подпомагат европейското културно многообразие. Във Франция също така се води много интересен, много балансиран дебат между частния и държавния сектор. Някои филми се финансират от едната и от другата страна, понякога от двете. И това, което вие казахте по въпроса за квотите, в момента ние сме в един модел, който не се прилага във всички държави и новите субекти, които влизат на сцената, не искат да дадат нещо а, в размяна на това, което получават. Те би трябвало да дадат нещо, би трябвало да има правила. Би... Е, ние много се радваме да приветстваме всички тези търша... търсачки по интернет и интернет, но когато получаваш нещо, трябва да дадеш нещо в замяна и това е много важно. Трябва да се обмислят видовете квоти, Казва се, отваряме ви пазара, в резултат, в замяна на това, вие би трябвало да направите нещо за европейската култура и би трябвало да подкрепите нейното голямо многообразие. И това е изключително спешно, защото когато се получи а, свързаната телевизия, а, например, а, ТФН, ТФ1 и Франс Телевизион те имат много добри економически показатели. Така че би трябвало да има квоти за тези телевизии и тези европейски субекти, които а, допринасят към схемата и неевропейските а, субекти, които не допринасят, за да може творците да могат да участват. Благодаря. Merci bien. Maintenant, je donne la parole à professeur David. Благодаря. Сега давам думата на професор Хезмундал. Благодаря. Благодаря и на всички, които се изказаха. Имаше много задълбочени изказвания в отговор на казаното нашата група. Искам да се опитам да а, дам доста директен отговор на някои от зададените въпроси. Ще започна с казаното от госпожа Трюпел, как да се легитимизира допълнителното финансиране, продължаващото финансиране за културните сектори, творческите създателни и медията, медийните сектори и да се избегне това 10% намаление. От моя гледна точка е съвсем нормално хората да се опрат на някои економически обосновки, за да а, оправдаят дадени разходи. Но наистина тук идват и допълнителни разходи, потенциалното намаляване на тези изключително ценни форми на човешката дейност, привеждането им а, свеждането им до чисто економическа дейност. Но най-добрата обосновка за продължаващите субсидии е всъщност а, економическите аргументи срещу економически принципи. Така че можем да говорим за радикално пропадане на пазара в този смисъл. Наистина има някои характеристики на производството на културни продукти, които не работят за хората и политиката трябва да отчете тези аспекти. Казвам господин Скерия за това как защитаваме културния сектор. От чисто прагматична гледна точка, как защитаваме малките групи. Наистина смятам, че това е изключително важен въпрос. Различните а, гишета и бюра за връзка по културните и медийни а, въпроси съществуват в различни държави. Има предложение да се свържат те в мрежа. Аз не съм против това, но трябва да има много добро разпознаване на различната настройка, различния менталитет, който трябва да бъде комбиниран. Ако имаме един човек а, на а, тези места, много трудно ще съчетае той експертните си познания в а, неправителствения а, сектор, в областта на културата, съзнанията си в а, економическата област. Трябва да се отчете факта, че е много трудно да се съчетаят всички тези а, аспекти. И тук стигам до нещо, което а, спомена като въпроси госпожа Камереверт. И също казаното от представителя на комисията, именно идеята, че това не е програма за съзидателните индустрии. Тук става въпрос за творческо а, отношение и съзидателност като цяло. Аз бих казал, че наистина има много в тези програми, което не е свързано с творческите индустрии. Но а, начина по който са формулирани тези теми, искам да кажа, че точно този стил се използва от много национални политики, политики в областта на култура на национално ниво. В някои държави, вероятно включвайки Великобритания, се случва следното. едни доводи за економическата стойност на творческите индустрии се включват за използване на повече средства в тази област, но като че ли по този начин се а, поставя в опозиция много голяма част от а, културните инициативи, културните проекти, които не пасват на този тип аргументация. Наистина беше правилно да се посочи, че програмите в областта на културата трябва да са насочени към малките организации. 55% от финансирането отива към организации и институции, които са с по-малко от 11 наети. Това е чудесно, но въпросът е дали ще продължи по този начин. Ако има, ако няма достатъчно защита и гаранция, че има достатъчно равен достъп до финансирането, като че ли ще стане така, че по-големите организации ще имат достъп и до а, медийните средства, и тези за култура, и тези за гаранционния фонд, а по-малките организации ще имат по-ограничен достъп. Така че съществува този проблем. И накрая искам да кажа още нещо. Да, Наистина, а, тук имаме като принцип а, малките и средни предприятия, но не трябва да забравяме, че средните по размер а, в областта на медиите могат да бъдат доста а, силни, е, тъй като имат много силни връзки към корпоративния сектор. Това им дава изключително много лобистки сили, много сериозно застъпничество имат като опит, точно защото трябва да защитават интелектуалните права и правила този тип собственост в последните години. И така, дори и в сектора на малки и средни предприятия, някой от тях ще поема част от финансирането. Благодаря. Благодаря. А, нека още веднъж да чуем господин Карузо. Имате думата. Благодаря, госпожо Пак. Искаше ми се набързо да отговаря на госпожа Коста за това как хората заплаждат заплащат за различните платформи. Да, това може да бъде направено. Това съществува във Франция, например, в момента. Начина по който новите гиганти работят е, е те се опитват да не плащат за нищо допълнително и всъщност те не са а, с седалище във Франция, да речем а, седалищата в Ирландия, а част от разпространението е през Люксембург, за да се избегне френското законодателство, което ги задължава да заплащат процент от доходите си за независимата индустрия. Не искам да повтарям казаното от моите колеги. Струва ми се, че това, което ясно се чува и от чутото от нас, от Радо, например, и от чутото от страна на, да речем, господин Кавада, е, че действително има желание при положение, че се обединяват програмите, да има независимост в финансово и административно отношение. Разбира се, трябва да има и синергия, трябва да има и съчетаване. Това би било полезно, ако говорим за крос медиите. Това не е само аудиовизуални проекти. Това ще сме го видяли в проекти в Швеция, където един единствен аудиовизуален проект беше изпълнен в театъра така че имаше а, музика, танци и беше излъчвано и с включване от интернет, така че трябва да имаме по-голяма яснота и ясно определение в програмите. Благодаря много, казва председателката. Благодаря на експертите. И след, че наистина много ни помогнахте. А, не знам дали успяхме да приемем цялата информация, която ни предоставихте, да обмислим философските идеи, които ни а, предложихте и смятам, че а, мога да кажа, че всички а, мислим по един и същи начин. По-добре се съчетават нещата, отколкото гласи вероятно репутацията ни но искам да направя някои заключителни бележки. Първо към представителя на комисията. Вие казахте много хубави неща, но не ни дадахте никаква конкретна информация, която да ни помогне, която да отоли нашата загриженост. Вие също казахте нещо, което всички нас ни притеснява. Вие казахте Хоризонт 2020. Точно това ни притеснява. Това е програма в областта на културата. И факта, че една програма в областта на културата има а, влияние в други области, да, това е така, но не трябва да говорим за Хоризонт 2020 тук. Имаме пред председател на комисията, който е много отворен към сферата на културата и не смятам, че и той би се съгласил с подобна постановка. Експертите споменаха, че споделянето на а, тези средства трябва да бъде и към мрежите. Трябва да се финансират индивидуални програми. И говореха също за малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия са част от економиката. И аз съм съгласна да се подкрепят. Но аз лично няма как да подкрепя идеята, че може да се включи нещо такова в доклада, да се разпространяват видеоигрите. Това е една област, която си се развива много добре сама по себе си. И много се подразних, когато това беше а, представено. Така че не съм съгласна, че трябва да бъде така. Не сте ни дали достатъчно информация. Няма достатъчно конкретика. Експертите не можаха да намерят а, повече от това, което имахме и преди. Не ни трябват някакви мъгляви идеи, трябва ни конкретна информация. Как ще се бюджетира? Също така ни е необходима по-конкретна дискусия, обсъждане на финансирането. Чухме за фонда за гарантиране би могло да работи, може би, а, като идея, но това е част от нашия малък бюджет. Така че вече в самото начало с тази идея вие отнемате част от бюджета, който ние може би бихме искали да използваме за нещо друго. И как точно ще проработи този фонд за гарантиране? Ще има а, плащания обратно към нетните приносители към бюджета, нямаме а, такива въпроси, а, нямаме такава информация, имаме същите въпроси и за а, образователния сектор, така че най-общо можем да добрим идеите, които вие давате, но нямаме достатъчно конкретна информация. Също така имаше въпрос дали двете програми трябва да бъдат съчетани заедно. Чухме двете страни на доводите. Преди да продължим, трябва да имаме много подробно обсъждане, защото има различни точки на контакт, различни събеседници за тях. И не смятам, че можем да бъдем а, честни един към друг, освен ако не седнем заедно на маста за дискусии. Ако имаме такъв а, синергиен ефект, дали това ще се отрази и в финансовата част. Съгласна съм с казаното за културата. Това е част от програмата. Не искаме да имаме окончателна а, дискусия точно в момента. Факта, е, че в един европейски пазар може да се реши къде да се отиде, за да се спестят средства, които ще отидат към културните индустрии, това е, не е нещо, което трябва да позволяваме. Например, да не се а, организира едно седалище във Франция, в Люксембург. Нямаме организирана данъчна а, политика, но наистина трябва да се обърнем към правителствата в Ирландия, в Франция, в Люксембург да не позволяват да оперират фирмите по този начин. Наистина трябва да се надяваме за най-доброто в политиките, за най-доброто в хората и така ще отчетем напредък тук, но трябва много ясно да определим темите и тогава да ги обсъдим. Това, което научихме днес е, че експертите от областта на медиите също се интересуват от включването на нестопанските организации, тези, които работят в областта на изкуството, на културата и необходимостта и те да участват, да имат дял от средствата. Не знам как това ще проработи в бъдеще, но би било добре а, добре е това, че комисията казва, че ще има 37% увеличение, но след това трябва да видим каква ще е точно сумата. Щом я видим, можем да обсъдим и в парламента, в съвета. Ние преди имахме много малко средства, така че 37% повече би било добре. Никой тук не казва, че трябва. А, всъщност, а, едва ли ще се забележа, ако вземем малко от ОСП, от общата политика в селското стопанство. Благодаря ви за участието, благодаря ви, че участвахте в нашия дебат. Надявам се, че с датското председателство, след това с кипърското, с комисията ще постигнем една чудесна програма. Ще продължим дискусиите по-късно тази година, следващата година и ще разгледаме въпросите свързани с финансите също. Край на изслушването. Благодаря ви много и аплодисменти. Punkt 11 bedeutet Annahme der, der, der Entscheidungen von der gestrigen. Точка 11 е приемане на решенията от вчерашната а, среща на координаторите. Не си представям, че някой е, би възразил. Следваща среща 29 май сутринта и след обед. Така че не две половинки на два различни дни, а един цял ден от сутрин до вечер е следващото заседание. Благодаря. Край на заседанието.